тълкуването. Сега преминаваме към обясненията на ВОД. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Mamma mia.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari che intendono. Много ви моля, уважаемите парламентаристи, които не смятат да следят обясненията на ВОД, да напуснат тихо залата. Започваме с господин Мамикин, с който ще обясни вота си по доклада на господин Аустревичиус. Господин Мамичинс. Уважаеми колеги, ние приехме една резолюция за Молдова. Аз се подкрепих с гласа си, защото считам, че процеса за разширяване е изключително важен за гражданите на Молдова, не само защото им дава възможност да се присъединят към Европейския съюз, а защото политическият елита ще има мотивацията и силите да осъществи важни реформи. Те ще се ползват от доверието на обществото, за да реализират важни промени и ще могат да използват магическите думи, че това е поискане на Европейския съюз. Спомням си ситуацията в моята страна преди 15 години, която бяхме в сходна ситуация. Важно е да разберем, че хората вярват на Европейския съюз не като структура, като една красива цел. Ако считат, че не могат да я постигнат, могат да изпитат разочарование. Трябва да говорим с евроскептиците. Много важно е в Молдова да се говори с гражданите на Приднестровието. Аз съм докладчик по Грузия и се радвам, че ще можем да го разгледаме по време на сесията през декември. Много ви моля онези, които няма да присъстват на обясненията на вота, да напуснат тихо залата и да пазят тишина. Думата има господин Поспишил за една минута. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem s radostí... Благодаря. Аз с удоволствие подкрепих споразумението за асоцииране с Молдова. Аз съм от Чехия и съвсем добре си спомням колко много помага едно такова споразумение. Най-напред укрепва се търговията, търгов, тър, търговските отношения и освен това политическият пейзаж се подобрява. Молдова може да обърне поглед към Европейския съюз и няма нужда да разчита на помощ от изток. За в бъдеще обаче мисля, че трябва дебата да е по-структуриран. Аз бях министър на правосъдието в е, Чехия и е, имах честа да говоря с молдовските власти по отношение на реформата на, е, на, реформата на съдебната система, върховенството на закона. Това е нещо много важно. Трябва да подкрепим Молдова в тази насока. Поздравления! Yeah. Думата има господин Богович за една минута. Благодаря аз също подкрепих това споразумение. Аз и съм от Словения и също както другите колеги си спомням времето, когато бяхме на път към Европа. Аз също Подкрепям свободната търговия в областта на селското стопанство, търговията с плодове. Тази тема се дискутира в Комисията по селско стопанство. Аз съм също фермер и подкрепям това споразумение. Знае колко е важна свободната търговия за хората. По тази точка, Молдова, не говорихме за това дали Европа или Русия е, ще има доминантна власт в е, Молдова. Ние говорихме за хората, за това подкрепих споразумението. Господин Чирио е следващия, но не го виждам в залата и затова давам думата на господин Ханан за една минута. Благодаря, господин заместник председател. Всяка страна, близка географски до Русия, усеща натиска от е, реваншизма на Путин. Понякога под формата на газ и петрол, някога в друг, под друга под формата на военна окупация. Начинът по който Западът отговаря, начинът по който отговаря, отговаря Европейския съюз, за съжаление, е нещо по средата. Когато Путин направи офертата си за митнически съюз, можехме да решим Русия да бъде стратегически партньор и да пренебрегнем вътрешните проблеми или да подкрепим страните на, по границата й. Онова, което беше безмислено, беше да нямаме никакъв план и цената се плаща не от нас, които живеем комфортно в Западна Европа, а от нези, които са географски близо до Русия. А, госпожа Морвай има думата. Драги колеги, аз не гласувах за споразумението за асоцииране. Нямам желание да гласувам за нова страна, която да бъде колонизирана за да имат многонационалните компании и пазар. Поразена съм, че колегите от Трансилвания са за, защото смятат, че това е решение за Обединена Европа. Обединена Европа е решение за международната общност. Не ми беше дадена думата да задам въпрос с синя карта. Сега обаче е, е момента да кажа това не е решение, защото ако беше решение, щеше да има автономия на Трансилвания и самоопределение. Обединена Европа не може да реши всички проблеми. Проблемите в Словакия не са решени от Европа, нито пък по време на преговорите с Сърбия успяхме да постигнем самоопределение на Войводина и когато говорим за Украина, никога не споменахме правото самоопределение на унгарското младсинство в Западна Украина. Господин председател, нашата група се противопостави на това изменение и по-нататъчното разширяване с включването на Молдова в Европейския съюз. Неясно заявихме, че още веднъж Европейският съюз действа като агресивен колонизатор. Страни като моята решиха в миналото, че се нуждаем да гарантираме економически контрол на държавите в нашата сфера на влияние. Европейския съюз сега гарантира, че ще се контролира Молдова. Но те действат като деца, и показват пръст на е, Русия, която засилва влиянието си в региона. Вместо да бъдем разумни, да водим преговори с Русия, има хора в тази зала, които считат, че атакувайки Русия по този начин, могат е, е, да преодолеят проблемите, създавани от Русия в миналото. Това не е разумна политика и няма смисъл за Европейския съюз. Passiamo ora alla raccomandazione. Сега преминаваме към препоръката а, за Молдова. Господин Ханан има думата. Господин Джил. Благодаря. Споразумение за асоцииране е само една стъпка от пълно членство. Като се има предвид сегашното положение и отношенията с Русия, между Русия и Запада, особено с Европейския съюз, без да споменаваме хуманитарната и военна криза, която наблюдаваме в Украина, важно е всички участници, които са ангажирани, да гледат на този въпрос по-разумно, подписването на споразумението за асоцииране с Молдова, особено що се отнася до Приднестровието, може да задълбочи кризата. Имайки предвид това, ние гласувахме против. La parola onorevole Frunzulica per un minuto. Uh, Благодаря, господин председател. Аз подкрепих споразумението за асоцииране с Молдова, защото това представлява много важна стъпка напред по начина, по който Молдова ще се реинтегрира в Европа. Географски и от културна гледна точка Молдова е част от, от Европа. Сега геостратически и политически Молдова се връща в Европа. Е, хората, народа на Молдова принадлежи към Европа. Хората ще имат голяма полза от това споразумение. Дами и господа, гражданите на Молдова заслужават нашата подкрепа. Благодаря. Сега преминаваме към предложението за резолюция за мирния процес в Северна Ирландия. Госпожа Андерсън в залата ли е? Няма я. Думата има Мат Карти за една минута. Аз гласувах за резолюцията за мирния процес в Северна Ирландия и използвам тази възможност да благодаря на членовете на Европейския парламент – за това, че приеха тази резолюция с толкова впечатляващо мнозинство. Аз съм от малък град в Южна Ирландия, близо до границата и аз и моите избиратели познаваме непосредствено вредата на разделението, изолацията и изгубеното поколение в резултат на конфликта в нашата страна. Познаваме и трудностите, които проистичат от факта, че в момента има две валути, две, два данъчни режима. И аз призовавам парламентът и Европейския съюз да дадат своята подкрепа, за да изградим единна ирландска економика и да продължим по-нататък успешния до сега мирен процес. Господин Бойлан. Благодаря, госпожа, господин председател. Искам да благодаря на Европейския парламент за подкрепата, която оказа на тази резолюция. Аз гласувах за доклада за мирния процес в Ирландия и тази силна подкрепа, която получихме, е огромна подкрепа, за да се преодолее застоя в мирния процес. Като член на Комисията по заетостта, аз се радвам, че има позоваване на нуждата от по-нататъчно развитие в полза на мирния процес. Това е изключително важно, като се има предвид, че правителството на Торите се опитва да наложи доста социални ограничения. Ние работим с работниците от Северна Ирландия и оказваме помощ на онези, които се нуждаят от подкрепата ни. Призоваваме другите партии да го правят. Господин Ханан, благодаря. Преди няколко седмици нашия председател господин Шулц каза, че е, процесът в Северна Ирландия е голям напредък. Ами да, добре, сигурно, сигурно е напредък. Никой не иска да се върне към насилието, което раздели цяло поколение и го унищожи. От едната страна имаше католици, от друга страна е, скотски, шотландски шо, привърженици на шотландската църква. Обаче, е, какво означават всички тези съкръщения? В БНП в Северна Ирландия е 77%, т.е. по-малко от това, което е било в Съветския съюз през студената война. Ние не успяваме да е, имаме пълна демократизация и няма да имаме пълна демократизация, докато нямаме е, истинска опозиция в тази държава. Господин Согор има думата. Мирният процес в е, Северна Ирландия, независимо от е, проблемите отскоро, е успех. Самият договорен мир е пример за всички останали общности – Европа трябва да участва в мирния процес, но също така трябва да се обръща внимание и на предотвратяването на конфликти, както в държавите членки, така и в Западните Балкани, където има сериозни проблеми, проистичащи от неустановените отношения между общностните. Ние трябва да дадем своят отговор на тях. Ние изиграхме важна роля в изграждането на стабилно общество в Северна Ирландия и постигнатите резултати говорят за това, че Европейския съюз трябва да продължи да наблюдава и да следи конфликтите в, своите съседи, но също така и в държавите членки, да играе важна роля в разрешаването им. Господин Итургай е следващия. Благодаря, господин председател. Възползвам се от тази възможност да обясня своя вод, за да кажа, че испанската делегация от НП гласува против предложението. Ние считаме, че позоваването на жертвите на тероризма в резолюцията, отхвърлянето на нашето изменение в този смисъл за избягване на безнаказаността е достатъчно основание да се отхвърли резолюцията. Бяха направени коментари вчера в дебата, сравнявайки Северна Ирландия и страната на баските. Докато в Северна Ирландия имаше въоръжен конфликт, в страната на баските имаше едностранен конфликт въоръжените терористи от ЕТА бяха тези, които предизвикаха толкова жертви. Те продължават да са активни, отказват да предадат оръжията. Все още има неразрешени около 300 убийства. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Както и моите колеги Бойлан и Макарти, аз приветствам резултата от вчерашния дебат и резултата от днешното гласуване. Аз подкрепям всичко, което бе обсъдено. Оценявам високо подкрепата на Европейския съюз, подкрепата към мирния процес в Северна Ирландия и е чудесно процесът, който постигнахме. Хубаво е този прогрес да продължи, този напредък да продължи и в бъдеще. По отношение на осното изменение, което бе предложено, аз разбирам какво, каква беше неговата цел, но ние говорихме предварително, че ние няма да променяме нищо. Бяхме се оговорили за това, защото нещата опират само до Северна Ирландия. И не бива да се правят препратки към други части на света, но може би е, Северна Ирландия може да послужи за пример в това отношение. Арт. Господин Арт е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм баск. Моят баща живееше в баската провинция. Моят баща беше заплашен със смърт, просто защото отказваше е, да плаща е, парите, които, му се, които се искаха от него, с които го изнудваха. Аз направих изявление, че подобно нещо може да се случи в Северна Ирландия. Тази резолюция беше разработена по недемократичен начин, без да ни се даде никаква възможност да внесем изменения. Беше одобрено устно изменение от наша колега, чието брат беше убит. Има три въпроса, които ни засягат. Не се споменава нищо за жертвите. Като че ли не се прави разлика между убийците и жертвите и няма справедливост. Ето защо точка Д, в която се казва, че трябва да има справедливост и равно третиране и взаимно уважение – между убитите и техните жертви е нещо, което не е справедливо. В страната на баските има много несправедливост. Благодаря, казва председателят. Преминаваме към обяснението на вод за турските действия, създаващи напрежение в Кипър. Думата има господин Богович. Благодаря. Аз подкрепих резолюцията за Република Кипър. Тази седмица говорихме и за съседанието на смесенията парламентарна комисия за действията на Турция в региона. Аз съм за мира аз съм за нормализирането между, на отношенията между Република Кипър и Турция, а също така и за нормализиране на отношенията на самия остров. Надявам се да има дългосрочно решение на проблема. Това ще подобри ситуацията в тази част на Европа значително. Имаме проблеми в Иран, в е, Ирак, в Сирия. за това е важно да нормализираме тези отношения. Господин Ханан, много речи имате днес. Благодаря, господин заместник председател на парламента. В началото на 90-те години двете страни в Кипър бяха на път да сключат споразумения можеше да се откажат от част от територията кипърските турси, за да се създаде една обща федерация. Европейския съюз обаче се намеси в момента, когато страните бяха на път да сключат споразумение, тогава се загуби стимула за водене на преговори и за постигането на една конфедерация по мирен път. Европейския съюз е този, който трябва да се вини чрез едностранната си намеса. Една от двете общности гласува за плана на Европейския съюз, беше наказана, тази, която гласува против, другата беше възнаградена. Турция е наш съюзник, който защитаваше нашия фланг срещу болшевиките дълго време, сега го прави и срещу джихадистите. това не е начин, по който трябва да се отнасяме към един съюзник. Господин Захрадил има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съжалявам, че Европейския парламент прие този конкретен доклад. Смятам, че той е едностранен, небалансиран че няма да даде никакъв положителен принос към разрешаването на този деликатен въпрос. Освен това може да доведе до една ситуация, в която Турция да прекрати всякакви усилия за двустранни разговори. Като председател на... Искам да кажа, че в нашата група която членува в един алианс заедно с партия в Турция. Няма да подкрепя този доклад, не го подкрепих и тук що ви казах защо. Сега преминаваме към доклада за хумарната ситуация в Южен Судан. Господин Ханан има думата. Благодаря. Светът се развива във все повече страни. От мултинационални е, страни се получават много малки страни. Е, какво става в този континент? Е, в нашия континент имаме тенденция към централизиране. Аз предлагам да помислите върху идеята че нещата може би опират до факта, че живеем на единствения континент на планетата, който, е, в който няма економически растеж е, навсякъде другаде. Хората се излязоха от кризата, а ние в Европейския съюз все още не излизаме от кризата и сме изправени пред третата рецесия. Защо? Защото взимаме все повече власт от местните власти и ги е централизираме. Ние сме единственото място в света, което не се развива. La parola all'onorevole. Думата има госпожа Джофрида за една минута. Благодаря. Исках потвърдя своето да на доклада, както се стана ясно вчера по време на дебата. Ситуацията в Южен дебат е много тежка. Е, според журналистите, които са там, един милион души има опасност да изпаднат в много тежко положение с дъждовния сезон. 600 хиляди бежанци в момента са в Етиопия и те са изправени пред опасност от хуманитарна криза. Още повече, че те преживяват само благодарение на хранителната програма на ООН. Ето защо от тази трибуна е необходимо да потвърдим своята подкрепа за ембаргото и да се присъединим по подкрепата на ООН е, за разрешаване на проблемите. Благодаря. Думата има госпожа Кендже. Господин председател, с тази резолюция Европейският парламент отправя призив към международната общност, за да бъде намерено решение на конфликта в Южен Судан. От много отдавна този регион е разкъсван от конфликт. Загинали, гладни, този конфликт съдържа в себе си наченките на бъдещи конфликти. Не можем да допуснем хиляди деца да не могат да ходят на училище, не можем да търпим насилието от всякакъв вид срещу бежанците. Ето защо, господин председател, призоваваме международната общност – да окаже натиск върху всички страни в конфликта. Конфликт, който обхваща целия регион, съседните страни, милициите, които действат там. Не може цялото общество, а и жените и всички проблеми с разрешаването на конфликта. И трябва да има ембарго върху вноса на оръжие. Настояваме и за спазване на човешките права. И накрая искаме да насърчим правителството на Южен Судан да ратифицира споразумението Котону между Европейския съюз и АКТБ. Благодаря. И сега господин Кели е последният оратор за днес. Последен, но не по значение, надявам се. Благодаря, господин председател. Както ораторката преди мен, искам а, да ви отдам дължимото за това, как председателствате дебата днес. Искам също да подчертая, че с удоволствие подкрепих този доклад. Справедливо е да направим всичко, което е по силите ни като парламент, за да окаже максимална подкрепа на гражданите на Южен Судан. Когато беше създадена тази страна преди три години, мнозина считаха, че и предстои чудесно бъдеще, но имаше и други, които бяха силно обезпокоени, че ще бъде много трудно да се постигне съгласие. И именно това наблюдаваме сега. Ние призоваваме властите в Южен Судан да загърбят своите различия, да използват огромните ресурси, с които разполагат, за да изградят едно по-добро бъдеще за своите граждани. Аз с удоволствие подкрепих тази резолюция. Отново искам да ви благодаря за чудесната ви работа като председател днес. Протоколът ще бъде представен за утвърждаване в началото на следващото заседание. Ако няма възражения, приетите резолюции днес ще бъдат представени за подписване. Благодаря ви. Вдигам заседанието.